по тази точка. Утре ще гласуваме по обяд. Доклада, следваща точка от дневния ред съвместни разисквания по създаването на работни места и малките и средни предприятия. Първо давам думата на госпожа Макинтайр като докладчик по темата за 4 минути. Uh, Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за конструктивната работа по моя доклад. Също така искам да кажа, че приветствам дебата тази вечер във връзка с инициативата на комисията, нещо, което ще допълни моя доклад. Мисля, че всички тук сме съгласни, че за да можем да намалим безработицата в Европа, трябва да работим по нови, новаторски начини – за да създадем среда, която помага на бизнеса, която дава увереност на инвеститорите и помага на растежа. Това обаче не трябва да бъде за сметка на здравето и безопасността на работещите. Искам да подчертая това преди да продължа нататък намерението ми е не да се намали защитата на работниците или да се отнемат техни права, а да се намали бюрокрацията, като направим по-просто и по-лесно разбирането и прилагането на регулациите. Необходимо ни е безопасност, Необходимо ни е обаче също така среда, която защитава работниците и същевременно дава възможност на бизнеса да расте, да върви по новаторски пътища и да създава работни места имаме вече стъпка в правилна посока. Първо с акта за малкия бизнес и а, а, също така теста за малките и средни предприятия и а, инициативата Топ 10, която ще идентифицира 10 най-обременителни закони на Европейския съюз, най-обременителни за малките и средни предприятия. Като се има предвид широкият спектър на възгледите, с които се, а, а, са свързани с доклада, мисля, че сме намерили баланс между редица проблеми. Как може да се подобри достъпа до финансиране, да се окоръжи предприемачеството, да се насърчава новаторството. Изхождаме от факта, че микропредприятията и малките и средни предприятия създават 90 милиона работни места в частния сектор в Европейския съюз. И бих искал а, да отдам дължимото на организация, която работи в ползата на, на, на тези малки предприятия. Това е Федерацията на малкия бизнес, водеща организация в тази област в Европейския съюз. Надявам се, че европейските политици и в своите предизборни програми ще разберат, че предприемачеството е в основата на конкурентоспособността на Европа. Вдъхновяващо е, трудно е да създадеш свой собствен бизнес. А, и затова европейските институции и страните членки трябва да създадат необходимата атмосфера за това, за да може да се създават предприятия, да оцеляват, да растат, да бъдат конкурентоспособни в днешният глобален пазар. Това значи да се инвестира в умения, а, а също така законите да бъдат достатъчно гъвкави и е, да имат предвид нуждите на малкият бизнес. Необходима е равнопоставеност за всички. Малки, мал, дребният бизнес създава 85% от всички нови работни места в Европа. В него са заети две трети от работещите в Европа. Значи, а, Нека мислим първо за малките, когато става дума за пазара на труда. Това е абсолютно необходимо. Затова моят оклад за създаване на благоприятна преда за бизнеса обхваща редица въпроси. Разходите и сложността за започването на един бизнес трябва да бъдат намалени. За да може да бъдем конкурентоспособни в днешния свят, необходимо са уменията, от които има нужда пазара. Е, смущаващо е, че е, много европейски граждани, които искат да бъдат, да работят като независими, трябва да се откажат от това. Наистина, е, някои предприятия не оцеляват. Но докладът взима предвид демографията, достъпа до пазара, малките и средни предприятия, микропредприятията и необходимата регулиране наред с 85 депутати съм внесла изменение номер 2, което се спира именно на предприятията, които връщат производства и услуги, които са изчезнали от Европа. 200 хиляди работни места могат да бъдат създадени по този начин в Европа. По-високо качество, по-добър качествен контрол, това ще осигури а, нашият успех. Сигурен съм, че економиката а, ще може да <laughs> а, се справи с тези проблеми и страните членки заедно с комисията ще предприеме конкретни стъпки, за да направи това. Колегите, сигурна съм, ще подкрепят този доклад, за да се създаде по-гостоприемна, по-благоприятна среда за бизнеса и предприемачеството. Благодаря. Сега давам думата на господин Рубик. Много ви благодаря, госпожо председател, господин комисар, дами и господа. Най-напред бих искал да благодаря на госпожа Макентайра, тъй като създаването на работни места действително е най-важният ни цел в момента. В Европейския съюз има милиони безработни, а в някои държави член равнището на безработица е от 5 до 10%, в други наближава 50%. Какво може да направим, за да създадем нови интересни и добре платени работни места, които да са насочени към бъдещето? В случая бих искала да благодаря в частност на Европейската комисия и на комисарята Яни за поръчното от него изследване относно разпоредбите на европейското законодателство, които представляват проблем за европейските предприемачи и кои са разпоредбите, които убиват европейските предприятия. Нека си кажем, чета направо. Има много разпоредби, заради които европейски предприятия напускат континента. От 2008 година загубихме 15% от нашите предприятия и няма нищо изненадващо във факта, че губим много ценен потенциал. А всичко започва още от класната стая. Още в училище трябва да се зароди интереса за независима дейност и за организиране на интересни занимания. Основното препятствие за младите предприемачи е да наемат първият си служител. Човек трябва да има юридическо образование, за да разбере горе-долу добре трудното законодателство и да може да го спазва. Трябва да си дадем сметка, че едно, един самозает, който реши да наеме слушител, се сблъсква с много опасности и с много проблеми. Също така трябва да видим в кои области има добавена европейска стойност и в коя не, тъй като европейското законодателство не бива да убива работните места, напротив да ги гарантира. Трябва също така да се проведе оценка на въздействието, как можем да гарантираме, че действително се създават работни места. Трябва да гарантираме, че законодателството ни насърчава създаването на работни места за в бъдеще, за да може младите да имат по-високи амбиции. Как може да мотивираме младото си население? Какви насоки, какви стимули трябва да, да предоставим, за да задържат да гражданите ни, за, да, да започнат работа като монети и как да насръчим самонетите да наемат първия си служител. Към момента системата по-скоро обезкуражава и е свързана с много сериозни трудности. Първият неуспех, първият провал винаги е свързан с рискове, а в Съединените щати няма нищо страшно в това човек да преживее а, е, първия си професионален провал. В Европа обаче нещата стоят много по-различно. Според едно проучване, проведено в над 1000 предприятия, става ясно, че в предприятието, в химическата индустрия има много сериозни проблеми. Спомням си, че заедно с Асоциацията на МСП в Европа направихме съвместно получване и стигнахме до извода, че процедурата е много осложнена, в частност в случаите, когато МСП не са в състояние да прилагат изискванията за сертифициране. Те не разполагат с необходимият персонал, не разполагат и с необходимите финансови средства. средства. А предприятията, които се занимават с износ, имат много сериозни проблеми, свързани с ДДС, тъй като връщането на ДДС отнема много дълго време. Тук също трябва да видим какви и възможности за компенсация съществуват и да потърсим уеднаквяване за бъдеще, разбира се, Една от целите ни ще бъде и да гарантираме високо качество и достъп до пазара на малките и средните предприятия. Приветствам мехите предприятия в последно време по отношение на професионалната квалификация, сроковете, по-кратки срокове за фактуриране и други. Вече бяха предприятия редица стъпки в правилната насока, но сега е крайно време да направим всичко възможно да създадем нови работни места. Благодаря ви, господин Рубик, но преди да думата на господин комисаря има въпроса синя карта към вас. Приемате ли въпроса на госпожа Тикао? Госпожа Тикао, имате думата. Много благодаря, господин председател. Господин Рубик, както е, че през 2009 година беше прията програма с бюджет около 1 милиард евро за малките и средни предприятия. И една от целите на тази програма беше създаване на работни места за МСП. Въпросът ми е, взехте ли предвид тази програма и ако да, колко работни места точно бяха създадени чрез тази програма? Благодаря ви. Господин Рубик, моля ви за отговор. Много благодаря, госпожо Тикао. В рамките на Европейският инвестиционен фонд бяха положени големи усилия, за да могат малките и средни предприятия да разполагат с гаранции за достъп до рисков капитал и за да могат да имат достъп до кредити. Имахме известно влияние за да създадем необходимата финансова рамка. Бяха създадени много работни места. Разбира се, бюджета от 1 милиард евро не е чак толкова съществена сума в тази област. Трябва да вземем предвид обаче загубите на, на банките в, служение в контекст на база от 2 и база от 3 но в крайна сметка Европейския инвестиционен фонд трябва да има възможност да се с по-голяма подкрепа от страна на Европейския съюз. Благодаря ви сега от името на комисията да има комисаря Таяни. Благодаря. Господин председател, бих искал да благодаря на, на всички изказващи се и на авторите, госпожа Макентайр и господин Рубик, които привършват мандата си е, обръщайки внимание на е, истинската, реалната економика, на тези 23 милиона малки и средни предприятия, които са гръбначния стълб на европейската економика. Нашето обсъждане е, е приключва един дълъг процес на работа чрез който успяхме да убедиме съвета да приеме насоки за развитието на економиката на европейският континент. Успяхме да убедиме съвета, че големите предприятия са важни, да, но още по-важни са малките и средни предприятия, които създават работни места и които създават качествени, устойчиви работни места. Основният проблем е достъпът до вътрешния пазар и до международният пазар. Малко са малките и средни предприятия, които е, осъществяват дейности извън собствените си е, държави членки, извън собствените си страни, още по-малко са тези, които имат излъз в международен план. Необходимо е да премахнем всички бариери, които им пречат да е, развиват подобна нейност. Три са е, законодателните инициативи, които е, би трябвало да бъдат прияти. 100 дни за създаване на предприятие, и решаване на спорните въпроси. Необходимо е да е, разрешиме всички спорни въпроси. През юни комисията ще излезе с предложение по рефита като и ще направим и други предложения за упростяване на административната тежест и намаляване на финансовото бреме за малките и средни предприятия. Господин Рубик припомни основните 10 финансови пречки. Ние направихме много за намаляване на разходите. Е, в е, разходите се, е, са намалени от 35 до 80% за някои предприятия. Създадахме специален орган по линията на РИЧ и в момента работиме по създаването на единно гагише за е, обработване на ДДС при трансгранични е, транзакции. Приканихме държавите членки да приложат принципа за е, защита на малките и средни предприятия. Създадахме, както казах, и мрежа на така наречените посланници на средни предприятия. Разпоредбите на Small Business Act постепенно се е, прилагат и приканваме държавите членки да действат последователно защото държавите, държавите членки са онези, които протестират срещу бюрокрацията, а от друга страна се опъват на, всяка, на всяко предложение. Утре ще обсъдиме въпроса, свързан с регистрирането на колите при преминаване от една държава в друга. програмите Косме, Хоризонт 2020 разполагат с необходимото финансиране, както и осигурихме финансиране за пакета за конкурентоспособност на малките и средни предприятия. Всичко това бе постигнато благодарение на тясното сътрудничество между комисията и парламента и бих искала да благодаря на парламента за това, че подкрепи предложенията на комисията, които отговарят на а, духа на вашите размишления, на вашите желания. Преди няколко дни а, създанахме план за действие за а, самонаетите и а, професионалистите, които работят за своя сметка. Те на практика са еднолични предприятия или малки средни, по-скоро малки предприятия в бъдеще, те ще могат да участват в търговете за обществени поръчки, наравно с всички други малки и средни предприятия, защото и те създават благодействие, създават блага, създават работни места. Приехме и директивата за отнасяща се до, до закъсненията при изплащане. Знаете, че аз предприех строги мерки срещу моята собствена държава членка. Държавите членки трябва да плащат на ем, своите подизпълнители или на доставчиците си в строго определените е, срокове. Благодаря още веднъж на парламента за неговата подкрепа. под, чрез новите разпоредби ще можем да отпускаме много по-лесно кредити, заеми на, държа... на малките и средни предприятия. Достъп до кредити от... в размер до милион и половина ще стане много по- лесно, по-лесен едва 13% от малките и средни предприятия развиват дейност извън Европейския съюз, което наистина е, не, не, са, не, не е достатъчно за е, добрата конкурентоспособност на Европа. Следващият оратор отсъства. Давам думата на госпожа Калденба. Благодаря, господин председател. Господин е, комисар, ако мога да продължа в духа на вашите думи, ние приветстваме много възможността да се отпуска финансиране и факта, че това финансиране ще бъде много по-улеснено. От гледна точка на Комисията по регионално развитие, ние се интересуваме не само за предприятията, а за всеки, който иска да прояви дух на предприемачество. Тези хора трябва да бъдат подкрепени от инвестиционните фондове, структурните фондове. Може да се започне с създаване на мрежи, с улесняване на достъпа до финансиране и до нови пазари, както вие казахте. Не трябва да забравяме, че не става дума за това колко нови фирми ще се създадат, а колко от тях ще оцелеят в първите 5 години, особено в времето на толкова висока младежка безработица. Изключително важно е в такъв момент да създадем условия за създаване на работни места, а младите хора се нуждаят от помощ, за да имат достъп до подобни инициативи. Благодаря от името на политическите групи. Госпожа Есая, една минута. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, В НЕБ смятаме, че предприемачеството е гръбначният стълб на европейската економика. Именно то е основен източник на данъци и насърчава благоденствието на Европейския съюз. програми като програмата за малки предприятия и предприемачество 2020. И ако разгледаме положението на национално равнище, става ясно, че не всички мерки в полза на МСП са, се прилагат в държавите членки. МСП имат право да правят заявки по програми като Refit, която е една прекрасна програма. По-конкретно би трябвало да, да улесним създаването на предприятия и за целта трябва да приложим принципа на единното гише. В момента все още преживяваме последиците от економическата криза и въпреки, че имаме възможност за достъп до рисков капитал, банковите заеми си остават най-важният източник на финансиране за МСП. Благодаря ви, думата има Филип Тепакер. Eh, ehm, Благодаря, господин председател. Смятам, че това обсъждане е много своевременно, тъй като малките и средни предприятия са от основно значение за европейската економика. Когато разговаряме с желаящи да създадат предприятия, те се оплакват от проблемите, с които се сблъскват. Да, държавите членки трябва да взем, предприемат необходимите мерки, но трябва същевременно хората, които желаят да създадат създават предприятия, да бъдат добре квалифицирани и да знаят какво точно трябва да предприемат. От една страна има много, много голяма безработица, от друга страна има доста свободни работни места в малките и средни предприятия. Трябва да се намери правилният баланс между търсенето и предлагането. Е, съще, същевременно трябва да вземем, да предприемеме необходимите инициативи и тук комисията е права за преразглеждане на е, правилата и законодателството, свързано с малките и средни предприятия и проблема с инвестициите и кредитите. Не само банките, но и финансовите пазари, капиталовите пазари трябва да предлагат финансиране на малките и средни предприятия. По този начин те ще могат да се развиват е, свое, своевременно. Госпожа Морвай. Епен уриаши аз érdeklődés, 766 képviselő közül 24-en vagyunk a teremben. Ez egy... Няма микрофон. Виждам, че има огромен интерес по темата. Само 20 плюс-минус 20 на депутати в залата. Браво! Сега говорим за създаване на работни места, за помагане на малките и средни предприятия и се надявам, че в един момент е, управляващите в Унгария ще разберат, че не става дума за две различни неща. Създаването на работни места – не означава, че е, трябва да се търсят е, единствено места в многонационални компании и да се работи срещу минимална заплата. Ние трябва да дадем възможност на хората да имат една достойна работа. И то така, че и моите съграждани, унгарците, да станат истински граждани на света. Член 54 от доклада говори за възможността на предприемачите и факта, че те трябва да имат повече информация за възможностите за финансиране. Тази информация трябва да стига до нуждаещите се. Извинете ни, но започваме да закъсняваме с графика, т.е. вече сме закъсняли немалко. Започваме с процедурата по спонтанни изказвания. Госпожа Моника Панайотова председател. Поздравявам госпожа Макинтайр за доклада, описващ бизнес средата в Европа и необходимостта от насърчаване на предприемачески дух от ранна възраст. Ако искаме, колеги, потенциалът на Европа и хората с идеи да останат и да се развиват тук, следва предприемачеството да бъде реална кариерна възможност. Поради страх от провала обаче, административни и финансови трудности, само 17% от младите хора в Европейския съюз вярват, че имат както нужните качества, така и добрите бизнес възможности ключовите елементи от формулата за пътя са скоростта и времето затова актуалната информация за предприемачите достъпът им до нови технологии ноу хау и форми на рисков капитал са определящи за позиционирането на европа в глобалното състезание всичко това мотивира предложението ми две хиляди и седемнадесета да бъде обявена за европейска година на предприемачеството. благодаря за подкрепата на близо сто колеги от различни политически групи и националности. вярвам че след гласуването утре тази идея ще се превърне в официален призив на европейския парламент към европейската комисия. благодаря госпожа Ружа Томашич. Аз съм депутат от Харватия. В Харватия бизнес климата беше много нездрав, тъй като Нашата економика беше много нестабилна. Политиците обещаваха растеж, обещаваха инвестиции, обещаваха и големи проекти, е, които ще се предприемат от държавните е, власти. Да не говориме за отрицателните последици от увеличаване на данъците, огромните средства и Надявам се, че не трябва да чакаме много дълго още промените, защото е, за Харватия е крайно време предприятията да е, бъдат освободени от бюрокрацията, за да може да се създадат е, нови работни места. Господин Филип Беньон, е нам. Благодаря. Економическия климат в момента ни кара да мислиме много добре как да се създадат работни места. И доклада допринася към тези размисли, като слага акцент върху предприемачеството. Аз лично се застъпвам за това, тази тема да влезе в образованието. Вече 20 години говоря за това. Също така трябва да се създаде добър климат за малките и средни предприятия, като се намалят административните тежести. Но виждам, че е, се има опити да отпаднат много от добрите елементи в доклада. Зелените, например, не искат е, да говорим за образователните системи. Е, нито пък даваме възможност през договореностите за свободна търговия за подобряване на образованието. Настоява се, но не е достатъчно ефективно за, демократични контрол, за демократичен контрол. Ние трябва да търсим и законодателен режим, който да отрази всички положителни компоненти на настоящия доклад. Благодаря. Господин Рансдорф има думата. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да помоля комисарята Яни да ни осведоми какви финансови инструменти възнамерява да използва, за да преодолее разминаването между фактът, че МСП създават близо 70% от работните места, но едновременно с това на тях се полага само 4% от средствата за научно-развойна дейност. Спрятам, че това е едно противоречие, което трябва да преодолеем. Също така, то се дължи от в известна степен на лошат е, оборудване, с което разполагат МСП. Питам се какви мерки възнамерява да използва е, Комисията за бъдещето. Думата има Никол Синклер. Um, Благодаря, господин председател. Приветствам госпожа Макен Тайер за усилията и по този доклад и споделям с нея желанието да се даде, дадат по-големи шансове за успех на малките и средни предприятия и да се създадат повече работни места. МСП в е, Обединеното кралство създава 43% от работните места – но а, госпожа Макентайра определено смята, че това може да постигне отвътре през Европейския съюз. А мнозина от консервативните партии по-скоро очакват реформи. Не мисля, че ще постигнем а, това само с а, доклади. Федерацията на малкия бизнес излезе с манифест, в който е, се казваше, моля, стига е, законодателство, излизаще от е, Европейския съюз, стига бюрокрация. И, госпожо Макинтайр, не виждам какво вие успяхте да преодолеете от към бюрокрацията, откакто сте тук в парламент. Също така проблема е с завишените национални режими спрямо изискванията на Европейския съюз. Председателят прекъсва оратора. Благодаря. Сега давам думата на господин Таяни да приключи. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Доколкото разбирам, тук има консенсус относно значимостта на малките и средни предприятия и помощта, която трябва да им оказваме за излизане от кризата и за тяхното консолидиране. Необходим, необходимо е да се вземат мерки за тяхното финансиране. 150 милиарда са предназначени за промишлената политика, средства, които ще бъдат взети от Косме, Хоризонт 2020 и регионалните фондове. Що се отнася до програмата Хоризонт 2020? 20% от средствата по тази програма ще бъдат насочени към малките и средни предприятия, благодарение на инициативата на парламента. Колкото до Косме, работиме много оборито за за даване на международен, на международен мащаб на а, тази програма за насърчаване на туризма, неща, които ще бъдат благоприятни за малките и средни предприятия. Казах преди малко обаче, някои държави членки от една страна се оплакват от бюрократичните правила, които се прилагат в Европейския съюз, но в момента в който се опитаме да упростиме правилата и да премахнем бюрокрацията, същите тези държави членки се е, хващат здраво за статуквото и е, блокират е, развитието. За мом... В момента нещата са блокирани в съвета и ще трябва наистина да е, направим всичко възможно да деблокираме ситуацията. Същевременно комисията и Европейската инвестиционна банка е, ще продължат е, своите усилия с ваша помощ. Още веднъж обаче искам да приветствам е, консенсуса между комисията и парламента, що се отнася до малките и средни предприятия. Не бихме могли да превъзмогнем кризата само чрез бюджетна дисциплина, а същевременно и като помагаме на малките и средни предприятия, като създадеме е, нови методи за достъп е, до пазара, за създаване на нови ниши на социална економика. От една страна са пазарите, но пазарите имат и социално измерение и е, промишлена политика, която да, да подпомага е, развитието на малките и средни предприятия. Просто да намериме решение на всички от тези проблеми, които наследихме от кризата. Благодаря, а сега давам думата на госпожа Макентайр докладчик. Мисля, че чухме някои много ключови моменти в дебата. Първо, че бизнеса, особено МСП, трябва да бъдат подкрепени с знания, с информация за достъп до толкова търсените финанси, примерно идеята за единното гише. Второ, изключително е важно да се развива духа на предприемачество още от най-ранна възраст, от училище и в университета. Много благодаря на господин Рубих, че подигна именно тази тема да станеш е, предприемач, това е нещо, на което трябва да научим а, е, хората. Искам да поздравя и госпожа Панайотова за предложението да се създаде Европейска година на предприемачеството. А, господин Томашек, е, намаляването на бюрокрацията е изключително важно, за да се даде шанси на хрватските предприятия. Малките и средни предприятия ни казват, че европейския пазар с по 500 милиона потребители е много привлекателен за тях. И ние като законодатели трябва да намалим бюрокрацията за тях. Защото ако човек работи в едно малко предприятие, цялото му време отива в труд по конкретната му дейност и няма кога или цяла нощ трябва да се занимава с бюрократичните задължения. И нашата работа е да ги намалим, а работата на тези хора е да създават растеж и да създават нови работни места. Затова приветствам всички, които работиха по доклада. Надявам се, че ще можем да се обединим, за да намалим бюрокрацията, да увеличим възможностите за бизнеса и да дадем възможност на нашите предприятия да процъфтяват. Благодаря. Председателят, благодаря. С това приключваме тази част от дебата. Доклада на госпожа Макентайр ще бъде гласуван утре. tomorrow and six tom- and, and, and Thursday Przepraszam najmocniej, ale głosowanie odbędzie się jutro o godzinie... Извинете ме за паузата, казва председателят. Гласуването е утре в 6 часа след обед. Заповядайте по процедурен въпрос, господин Кели. На колко души не дадохте думата в процедурата по спонтанни изказвания, господин председател? Аз лично съм станал 5 часа и половина сутринта, за да бъда тук и да мога да се изкажа. И смятам, че всеки, който иска да се изкаже, трябва да има тази възможност. Какъв е смисъла да бъдем тук, след като не можем да се доберем до своя ред, така да се каже. Разбирам да имаше изключително много хора в залата, но не е това случаят. Е, както знаете, господин Кели, в процедурата по спонтанни изказвания се дава думата на петима души. Е, много съжалявам, вие не бяхте от тези петима. Девет заявки имаше, но вие не сте от първият от НП. Сега преминаваме към е, едноминутните изказвания и започваме с госпожа Едит Бауер. Dziękuję bardzo. Elnök úr, Malina Hedvig a szlovákiai благодаря ви. Госпожа Малина Ед... Хедвик, е, унгарска е, студентка, е преследвана в Словакия вече от 7 години насам.